Председателя. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Уважаеми госпожи и господа, казва председателя на различни европейски езици.